Uh, good afternoon, um, everybody. Добър ден на всички. Надявам се, че обядът беше приятен. Да продължим нашата работа и нашето заседание. Имам честа да ви представя комисар Московичи, с който ще обменим информация. Радваме се на вашето присъствие. Бих искала да ви спомена, че целта на нашето заседание е да обсъдиме напредъка в работата на комисията по програмата за работа и плана за действие, както и новите инициативи. След това ще обменим мнение по предложения, предложенията, направени от комисията, но които още не са приети, както и ще обсъдиме приоритетите за 2017-2018 година. И сега ви давам думата благодаря, госпожо председател, дами и господа заместник-председатели, дами и госпожа депутати. Първо искам да ви поздравя за вашият избор за председател на комисията. Бих искал да споделя най-новите инициативи в областта на митническите правила. Европейските митници, знаете, играят огромна роля в Европейския съюз. Не се казва, може би не се подчертава достатъчно, но митниците са защита срещу тероризма, контрола на растително-защитните средства, ветеринарният контрол на околната среда. Е, не винаги това се знае, но митницата играе огромна роля за защита на целия Европейски съюз. Те спомагат също така за по-голяма мобилност е, и а, е, плавност на търговските потоци. За това е необходимо да имаме една ефективна митническа система. Не, не отдавна в споразумението си с Китай, което подписах миналата седмица по време на срещата на високо равнище между Европейския съюз и Китай, бяха залегнали точно тези аспекти на въпроса. Това е и начин да наложиме нашите стойности, нашите ценности, като ние настояваме за един управляем свободен обмен със строги правила митниците са също така възможност нашите предприятия да бъдат способни. Малките и средни предприятия се страхуват до голяма степен от митниците, защото не познават достатъчно добре правилата. Митниците са също така един катализатор за модернизация на цялостният цялостната администрирана обработка, обмен на цифрови данни между различните администрации все повече и повече нещата се променят и аз го наблюдавам начина по който митниците позволяват да се внедрят нови технологии, по-модерни, по-ефективни. При недобре функциониращи митници това означава по-малко приходи в бюджета и на отделните държави членки и на Европейския съюз. И митниците са също така и интерфейс с останалия свят. Знаете нашите споразумения с Турция, Вчера разговарях с нашия постоянен представител за бъдещето на нашите митнически отношения с Турция. Ще обсъждаме и нашите бъдещи отношения с Обединеното кралство. Така че като цяло този дебат се вписва в един много по широк обхватен политически дебат. Бих искал да се спра на управлението на Митническия съюз и инициативите, които сме предприели в следствие на двете резолюции, прияти от Европейският парламент. Нашите инициативи почиват на един основен принцип да действаме в партньорство. Партньорство между държавите членки и комисията с с цел развиване на стратегическо виждане на е, митническия съюз, партньорство между митнически администрации и други и другите администрации с цел гарантиране е, възвръщаемост на финанси и приходи и митниците като стимул на, за развитие на економиката, защото митниците не са бариера, а напротив двигател на економиката. Първа целта е от тук нататък да представяме два пъти годишно доклад пред Европейският парламент и другите институции в които ще бъдат излагани проблемите, свързани с прилагането на кодекса на митниците, ще бъдат включени и приоритетите ни, които ще обсъждаме съвместно. Същевременно ще бъдат и отчетени резултат, резултатите от работата на митницата. Ще, бъдат, ще изработиме една цяла серия показатели за отчитане на ефективността и управлението на риска. Това е в аспекта ефективност и трето е, еднакво тълкуване на, раз, на, раз, на разпоредбите, залегнали в кодекса на митниците. Защото все още някои економически оператори не прилагат е, правилата и това е недопустимо. Комисията ще изработи насоки ръководни, ръководни насоки с помощта на държавите членки и економическите а, оператори. Те ще участват активно в изработването на тези насоки. Също така ще задълбочим и укрепим механизмите за обмен на мнение и сътрудничество – ще организираме съвместни заседания заедно с операторите, националните администрации и представители на институциите. И още една тема информационното обслужване, което е от огромно значение за управление на риска. Нашия дебат трябва да бъде задълбочен преди да вземем е, решения, свързани с следващата многогодишна финансова рамка. Държавите членки нямат единно мнение и виждане за използването на е, информационните системи, но това трябва да стане за бъдеще, предвид, разбира се, и бюджетните и финансовите ограничения. Целта е също така да изработим един дългосрочен план за управление на информационните системи, като създадем синергия с съществуващите агенции и системите, които те управляват. И още нещо. За... Също засилваме синергията и сътрудничеството с европейски е, агенции с цел борба срещу престъпността и тероризма и в сътрудничество с Европейската брегова охрана и с е, корпуса за охрана на границите. Също така, както казахме, и финансовата, фискалната страна, знаете, че ние не разчитаме много на ДДС като приход в европейският бюджет, а, а много повече на а, събиране на митата. Управлението на Митническият съюз е от огромно значение за развитието на европейската економика и натиска, който парламента упражнява над европейските институции, по-специално на комисията, е много благоприятен за развитието на нашите цели и стратегии. Благодаря, господин комисар. И е, сега. А, колко е сложно да минеш от един език на друг. А сега първо искам да дам думата на координаторите на различните политически групи, които вероятно искат да зададат въпрос на господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Радваме се много, че отделихте време днес да дойдете в нашата комисия и вие знаете много добре кои теми ние разглеждаме в пленарна зала, кои теми ни настройват твърде критично и дори ни правят нерви. Става дума за Европейския митнически кодекс и има риск той да не се прилага така, както ние искахме в началото. За причина искам да ви задам няколко въпроса. Вие споменахте тези въпроси, но искам малко да задълбоча проблема. Първото, в този контекст трябва още веднъж да кажем, че, че за, е през 2005 година започнахме законодателния процес в областта на битниците много преди вашето присъединяване към комисията. И сега 2020 година все пак трябва да постигнем най-после напредък. Но, а що се отнася до циф до сътрудничеството в областта на цифровизацията между държавите членки, то е близо до нула. Знаете, че 7 Седем, държави членки са унези, които имат най-големи приходи от мита, но всеки би искал да същевременно да управлява своята собствена система. Така че, какво можем да направиме? за прилагане на всички правила колкото се може по-бързо, дори не всички да са съгласни. Знаете, че в тази комисия ние можем да, да приложиме процедурата за бързо приемане, но ако само една държава членка се противопоставя, нещата няма да стигнат до никъде. Така че аз наистина много се тревожа, че а, митническият а, кодекс и а, съюза няма да да могат да бъдат, да се осъществят с в сроковете, с които искам. Grazie al commissario di essere con благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, че днес присъствате на нашата среща, която е наистина важна. Може би не е от такова голямо значение или може би не е толкова интересно да се говори за митниците, обаче смятам, че това е от стратегическо значение за защита на вътрешния пазар и осигуряване на добро сътрудничество в международната търговия. Това е стратегически момент, както вие подчертахте във вашето изказване, господин комисар. Искам сега да се спра на два аспекта. Първо, ние имаме съответна директива, където са уредени санкциите при нарушения срещу митническите правила. Трябва да намерим решения за преодоляване на пречки. Олаф, аз прочетох това в международната преса, преди няколко месеца посочи, че митническите измами в Европа са в размер на 1 милиард евро в стратегически сфери, като да речем в производството, в модния бранш, а и на други места. Наистина трябва много внимателно да интерпретираме тези данни. Трябва да се спрем първо на неотложните въпроси, трябва да защитаваме нашия интегритет. Ние разчитаме много на това, че Европа не действа както други Търговията се нуждае от ясни правила и за това аз мисля, че са ни необходими неотложни отговори на тази тема. Трябва много бързо да преработим митническия кодекс, ако това е необходимо. Трябва да прилагаме по-строги политики за защита на вътрешния пазар, да се борим срещу фалшификациите и срещу всичко, което поставя в опасност нашата економика. Благодаря. Thank you very much, Nicola. Um, for the ECR. Николао Текаре. Благодаря, господин госпожо председател. Бих искал да се спра на няколко въпроса. Първо, ниската стойност на превоза делегираните, в делегираните актове за митническия кодекс в края на преходния период няма да, се, е, няма да имат право да се изпълняват. Комисията създаде нова група, която да помисли е, по въпроса и бих искал да попитам какво се прави в това отношение от гледна точка на потребителите. Потребителите осъзнават разликата в цената на второ място, отново по същата тема и в контекста на електронната търговия. Няколко гласоподаватели се свързват с мен, за да ми кажат, че купуват стоки от държави извън Европейския съюз, например от САЩ. Ако закупената стока е над 130 лири стерлинги, стоката бива спряна на митницата клиентите получават писмо от митниците. Могат да бъдат глобени или трябва да платят мито, за да освободят стоката от митницата в момента Обединеното кралство е част от Митническия съюз. Но какво ще стане, когато Брексит стане реалност? Как ще пътуват подаръците, например, между различните държави? Питам се, мислили ли сте в комисията по въпроса, не само за случая на Обединеното кралство, но и е, за отношенията, търговските отношения по принцип – електронната търговия с държави извън Европейския съюз означава стоката да бъде блокирана на митницата. Благодаря ви, Кая, от името на Ауде. Благодаря. Много говорихме за митническия съюз. За да може той да действа, е важно да имаме електронна митническа система. Няма напредък обаче в разработването на специалния софтуер за тази цел. И това може да отложи прилагането на митническия, на митническия кодекс. Та бих искала да попитам, какви са конкретните мерки, които предприема Европейската комисия, за да имаме унифицирана IT-система за митниците. На следващо място какво ще направи комисията, за да гарантира, че митническия кодекс се прилага според предварително изработения график. Относно санкциите и нарушенията на митническото законодателство, нещо на което се спря и колегата Данти, в това отношение ние изготвихме доклад и в него изложихме позицията на Европейския парламент. Сега предложението е блокирано в съвета, а много ни се иска да имаме напредък в това отношение. Европейската комисия не оттегля своето предложение, но бих искала да попитам какво възнамерявате да правите от тук нататък, така че да може да имаме хармонизирана система. Благодаря, Денис Дейонк от ГУЕ. Благодаря. Не бях тук тази сутрин, така че бих искал сега да те поздравя за назначаването ти на председател на нашата комисия. Три неща искам да кажа. Първо, нещо, което споменаха от АОД. Модернизацията на митническия кодекс на Съюза имаше за цел да създаде централизирана митническа система и IT софтуер, който да работи. Да, и аз получавам а, подобна информация, че нещата се бавят и че всичко може да се провали, защото не разполагаме с, с съответния софтуер. А, много моля, господин комисар, опитайте се да ускорите нещата. На второ място, авторизираните економически оператори. От една страна, бизнес общността правилно казва, че а, процедурите по-настоящем са достатъчно много. През тях трябва да се премине, за да се получи разрешително за действие на пазара. Същевременно, тъй като цялата система се базира на процедурите, е, бизнес общността не вижда каква е ползата от добавянето на нови такива. Да, ще има пилотен проект, който ще засили позицията на бизнес операторите, ще упрости допълнително процедурите – трябва да призная, че и в нашата а, държава има доста случаи на корупция а, в митниците, така че ще е добре да се направят а, проверки и в правителствата, за да има политики, които да се справят с проблеми. Бих искал да попитам, ще започне ли този пилотен проект, за да имаме по-голям интегритет за економическите оператори и допълнително упростяване на процедурите. Ако този пилотен пилотен проект се осъществи, то тогава компаниите, които участват в него и инвестират в него, ще могат ли да продължат да работят на тази основа или това просто е проект и когато той приключи, ще трябва да преразгледаме нещата отново. И накрая от бизнес общността разбирам, че насоките на комисията са дали добър резултат, по-добре от очакванията от нашата комисия. Но с оглед на правната сигурност, може ли тези насоки, които не са правно вързващи, да се превърнат в правно вързващ инструмент? за да може да сме сигурни, че навсякъде в Европейския съюз всички държави членки ще прилагат един и същи стандарти. Благодаря. Благодаря, Денис. Ана Мария. Е, bienvenue, j'ai vraiment apprécié. Благодаря. Аз наистина много ценя това, което вие казахте за митниците и за централното значение на митническия кодекс и функцията на митниците за вътрешния пазар. Брексита и реформите, които ни очакват, аз в тази връзка искам да видя каква е вашата гледна точка, как вие виждате реформите, що се отнася до Турция, до партньорските отношения и също така вашия ангажимент във връзка с измамите и фалшификациите. Всичко това, разбира се, е свързано с безопасността на гражданите, които от при продукти, които идват от трети страни. А това, което се случи в съвета миналата седмица, става дума за цифровата книга. Парламента гласува с много голямо мнозинство, само 10 въздържали се и се дава възможност за хармонизация на стандартите за ДДС във връзка с електронните книги и е, има някои държави членки, които блокираха това в съвета и в крайна сметка е, имаме 15% за е, електронните книги и 5% за е, книгите на хартиен носител. И аз мисля, че това не отговаря на цифровата революция, която ние много често споменаваме. Аз искам да знам как е, вие смятате да действате във връзка с тази тема. Uh, Благодаря, Анна Мария. Госпожа Грапини има думата сега. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Не знам дали мога да говоря на а, майчинен си език. Мога така ли? Добре. Синчер, я съм тънгрижората. It's translate. Аз наистина съм загрижена. Имаше много голямо забавяне при въвеждането на IT-системите в различни държави членки. Знаеше се още от 2016 година, когато беше въведен новият е, кодекс на общността, имаше много голямо забавене с е, внедряването на тези IT системи в държавите членки. Обаче много беше важно и продължава да е важно ние да имаме добре функциониращи IT системи. Не на последно място, това е фактор за намаляване на разходите и фактор, който намалява риска за обществото. От 30 май 2017 година беше публикувана беше публикувано едно становище на групата по митнически контрол и се посочва, че тези преходни разпореди до 2020 година изобщо не са в сила. Посочва се също, че през 2020 година не може да се спази като срок. Какво желаете или по-скоро възнамерявате да направите, за да гарантирате, до 2020 година да се изпълняват мерките, насочени към безопасност на гражданите, за облегчаване на търговията, за да не се забави този проект с 2, 3 или повече години. Всъщност е, това е, е въпрос, е, който трябваше да задам от името на моите експерти. Mr. Е, Благодаря. Господин Иван Шефанек има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Споменахте необходимостта от собствени ресурси. Аз подкрепям изцяло тази необходимост. Подкрепям и целите на Европейската комисия по отношение на собствените ресурси. Също времено обаче знаем, че данъчното облагане е в ръцете на държавите членки, което означава, че не трябва да се увеличава данъчната тежест върху гражданите и компаниите. Въпросът ми е какви са вашите препоръки? Как да направим така, че да имаме собствени ресурси също същевременно да не повишаваме данъците? Благодаря. Има ли други членове на парламента, които искат да зададат въпрос? Ако не, тогава и аз бих искала да задам въпрос. Единият от тях е свързан с казаното от госпожа Мария Грапини и връзката между липсата на IT-система и от друга страна сигурността на нашите граждани. Важно е да гарантираме такава сигурност. Второто нещо, което искам да кажа е във връзка с Брексит. Както чухме преди малко, наистина надяваме се, че ще имаме под някаква форма митнически съюз с Обеденото кралство, но ако все пак нямаме такъв съюз, какво ще се случи с търговския поток от и към Обединеното кралство. Европейския съюз. Сега имате думата за отговор. Благодаря за въпросите. Ще се опитам да отговоря на всички тях. Може да не успея, но все пак ще се опитам. Първо, как възнамерява Европейската комисия да приложи IT-системата и какво ще се случи, ако тя закъснее. IT-системата трябва да се приложи до 2020 година в Митническия кодекс на Съюза. Това подлага държавите членки и комисията под натиск. Генерална дирекция търговия вече ни информира за трудността да се работи с толкова много системи едновременно. Ето защо Европейската комисия заедно с държавите членки внимателно анализира реализируемостта на съществуващия план за IT-системата, последствията от евентуалното закъснение, въпреки че повечето от IT-системите ще бъдат на лице през 2020 година, което е и крайната дата. Ние ще ви информираме своевременно за всичко. Имаше още един въпрос, който ако правилно разбрах, питаше за напредъка по отношение на IT технологиите в държавите членки. Въпрос на господин Шваб. Миналия век започнахме да работим по въпроса, така че да, значително голямо закъснение се а, а, натрупа. В това отношение съвсем не сме за пример пред гражданите. 1998 година започнахме да създаваме нова компютъризирана а, система. След това приехме една през 2003, разработихме и други. През следващите години те дават добър резултат. 79 IT системи има в момента. Имаме и нов амбициозен план, който ще се прилага за целият Европейски съюз. Крайният срок е 2020 година винаги сме смятали, че тази крайна дата е доста амбициозна, имайки предвид огромните промени, които въведе Митническия кодекс на Съюза. Много предизвикателства ни предстоят по изпълнението на тези IT системи. А относно хармонизирането на данните, това е много важно с оглед на оперативната съвместимост. Трябва да се актуализират и сега действащите системи. А относно автоматизирането на митическия кодекс, по-голямата част от работата вече бе отметната и много от системите са актуализирани. На национално равнище са запълнени липсващите елементи. Да, Остава ни още работа, но все пак сме отбелязали и напредък. Осъзнаваме го и когато разполагаме с повече информация, ще ви я предоставим. Как възнамерява комисията да се бори с измамите с ДДС? Питате. Осъзнаваме измамите с ДДС и така наречената процедура 22. Много от престъпните схеми са част от действията на престъпни групировки. Те действат в няколко държави. Това са групировки, които изличат печалби на гърба на европейските граждани. От няколко години Европейската комисия непрекъснато настоява държавите членки да осъществяват митнически контрол – и да правят проверки на лицата, на които позволяват подобни процедури. Много по-бързо могат да се засекат измамите с ДДС. Не може тази дейност да продължава да се развива без да има последствия. Митническата и данъчната администрация трябва да работят заедно – като същевременно трябва да упростим живота на нашите компании, когато действат във вътрешния пазар. На въпроса на господин Данти, бихме искали да улесним електронната търговия. Електронната търговия играе важна роля, тя е двигател на економическото развитие. Ето защо Европейската комисия смята, че електронната търговия трябва да бъде улеснена. Същевременно, мисля, че и вие подчертахте това, терористичните атаки и фалшифицираните стоки се увеличават. Необходимо е, е да улесним електронната търговия, като същевременно осигуряваме защита на правото на интелектуална собственост, сигурност на гражданите и това както за търговците както от ЕСА, така и тези извън ЕСА. ние, както и международните организации, трябва да стигнем до някакви коректни решения по отношение на електронната търговия, които да не я възпрепятстват. Трябва да се намери правилния баланс. Неодавнашното предложение по отношение на ДДС, комбинирано с Митническия кодекс на Съюза, ни дава по-дългосрочно решение на проблема – така ще можем да се справим и с двете предизвикателства, които понякога като че ли влизат в конфликт едно с друго. Какво казва Олаф по отношение на измамите с ДДС и вноса на стоки в Обединеното кралство? Последните разследвания на ОЛАФ за Обединеното кралство показват, че измамите с ДДС продължават от дълги години, а Обединеното кралство не е предприело никакви мерки. Ако тези твърдения се потвърдят, то тогава мога да разбера защо останалите държави членки не приемат защо останалите държави членки смятат, че така внесените стоки само подкладват а, а, подхранват сивата економика. Ето защо основен приоритет за нашата комисия е борбата с измамите от този тип. Ще излезем с предложение през есента за да реформираме режима на ДДС. И с това може би отговарям на въпроса на госпожа Кораца Бил за това, което се случи миналата седмица. Комисията преди няколко месеца направи разумно предложение, с което имахме за цел да оставим на държавите членки възможността да предвидят по-малки ДДС ставки за електронните книги. Аз предпочитам да чета вестниците в електронен вариант, да си чета книгите по този начин. И за това сметнахме, че е добре да има едни и същи правила за всяко съдържание в електронен вид. Изглеждаше разумно, всички в съвета са съгласни с това виждане. Така че предложението наистина дойде своевременно, тъй като то обединяваше всички около себе си. И да, действително, чешкият министр отхвърли предложението. Аргументите му не бяха доста подкрепени. Те дори нямаха нищо общо с темата. По-скоро аргументите, изтъкнати от него, бяха свързани с някакъв пилотен проект или с обратните разходи за трансгранично ДДС. Ние не се противим на подобна дерогация за ДДС, но не бихме искали тя да се превърне в постоянен режим. Не това е правилният начин да боравим с трансграничното ДДС. Не така ще се борим ефективно с измамите във вътрешния пазар. Колегата Дайсен Блум от Холандия доста твърдо отговори и аз съм съгласен с него, защото когато предложението е разумно и се отнася до свободата на комуникацията, на словото и когато всички подкрепят подобно предложение, човек просто не може да си позволи да го отхвърля и да блокира предложението. Затова Европейската комисия не възнамерява да се откаже ще подновяваме предложението всеки път, когато това е удачно. Идвайки днес тук, с мен се свързаха издатели на регионални ежедневници. Повярвайте ми, пресата много зависи от тази мярка в днешно време. Да, разбирам, че държавите членки защитават собствените си интереси, но подобна стратегия, която води до блокиране на едно досие, защото някой има проблем с друго, не е начина по който трябва да се действа, според мен. Не съм приемал подобно поведение, нито когато работех тук в парламента, нито когато работех в френското правителство, нито пък ще го приема сега в Европейската комисия. Наистина шокирани бяхме от това, което се случи. Няма да оставим нещата така. Сега се връщам на въпроса как Европейската комисия ще гарантира оперативно съвместими IT системи. От няколко години работим с държавите членки, за да хармонизираме автоматизирането на митниците с цел държавите членки да приложат IT системата в националните си IT технологии. Предоставихме модел в това отношение, който отговаря на международните стандарти. Това е една огромна крачка напред. По този начин митническия кодекс отговаря на международните стандарти. Разработваме нови европейски инструменти, като например специалния портал. Предвиждаме също така създаването на единен европейски прозорец, който ще позволи хармонизираното прилагане на стандартите от всички. Така ще имаме пряка информация за трансграничното движение на стоките. Осъзнаваме, че не винаги държавите членки ще имат необходимото финансиране за IT системите, но този въпрос ще бъде разгледан в рамките на оценката на въздействието, която ще се спре на начина по който да се подготвим за следващото а, поколение IT технологии в рамките на следващата МФР. Това ме води на въпроса за собствените ресурси. Това беше последният въпрос. Един доклад под надзора на господин Монти и с участието на една работна група, чието член бях аз, и в която участваше Ги Верховстат, доклад, който стана обществено достояние. Според мен той излага всички инструменти, с които разполагаме в тази област. И смятам, че трябва да вземем предвид този доклад, без разбира се да се стига до увеличаване на данъчното бреме. Необходимо е все пак да се здобием с собствени ресурси, които да не идват пряко от държавите членки, но за тази цел трябва да видим кои ресурси можем да консолидираме, какви нови собствени ресурси бихме могли да създадем. Аз лично смятам, че ДДС е един отличен инструмент в това отношение. Несъмнено ще имам възможност и друг път да се спра на този момент, както тук сред вас, така и пред комисията ЕКОН. Защо правилата са толкова стриктни, питате? От много години даваме статут на авторизиран оператор което доста улеснява а, контрола. Такъв статут се дава на някои оператори, които отговарят на определени условия. преди дадена стока да влезе на територията на даде държава, се прави оценка на сигурността и на безопасността. Сега обсъждаме възможността за улесняване на процедурата на базата на съществуващите инструменти. Целта е контрола да бъде по-скоро базиран на системата. Каква е очакваната добавена стойност от Митническия кодекс на Съюза? Модернизираният митнически кодекс има за цел да се модернизира законодателството в областта на митниците, да се добавят някои политики, да се рационализира процедурата, да се актуализира определението за авторизирани економически оператори, да се създаде електронна а, атмосфера на работа в областта на търговията, разглеждане на хоризонталните политики, цифровата политика, подкрепата на МСП, като всичко това води до създаването на нов набор от инструменти в областта на митническия кодекс – Относно вноса на стоки с, на ниска стойност. Предвиждаме процедури, които имат за цел да улеснят електронната търговия и в този ред на мисли ще е, вземем предвид и това, което казах преди малко. Госпожа Калас попита какво е актуалното положение с директивата за правната рамка на санкциите в митническата област. Доклада на ИМКО за санкциите е изключително важна стъпка в това отношение. Приветстваме внесените от вас изменения, подкрепяме по-голямата част от тях, но в момента те все още са обект на анализ. Напредъка по това досие зависи от съвета. За сега имахме някои затруднения с съвета, защото държавите членки смятат, че тази област е в националните им правомощия. Миналия ноември предложението бе обсъдено отново в съвета и тогава 9 държави членки заявиха, че желаят да продължат да обсъждат предложението, докато 12 държави членки силно се възпротивиха по е, различни причини. Комисията смята, че не е оправдано да оттегли предложението си, тъй като до този момент не е имало обсъждане на текста подробно, разпоредба по разпоредба. Европейската комисия очаква парламента да гласува предложението в пленарна зала. Насърчаваме държавите членки да разработят ръководни е, линии. Тези насоки, ръководни линии, разбира се, нямат правно вързващ характер. В случай, че те не отговарят на законодателството, ще започне производство за нарушаване на европейското законодателство. А на въпроса за Турция продължаваме да работим и по този въпрос. Уверявам ви, че ние желаем да подобрим митническите и економическите си отношения с Турция като цяло. А относно Брексит, не, че не искам да отговоря на въпроса, но знаете, че преговорите започнаха преди два дни. Целта беше да се определи една рамка, да се определи график на работа. Преговорите започнаха добре, защото се споразумяхме за график, за подхода, който ще използваме. Трудно е обаче да си вадим някакви заключения, тъй като преговорите не са започнали е, в действителност. Разбира се, темите, които ще бъдат обсъдени, са изключително деликатни и щекотливи. Генерална дирекция Таксот е мобилизирана и участва в преговорите. Трябва да вземем предвид исканията на британското правителство. Той иска да напусне Митническия съюз. Но в крайна сметка не трябва да се връщаме на етап от преди вътрешния пазар и да създаваме отново а, твърди граници, Нека да вземем предвид и специалното положение на Ирландия. Не може да възстановим границата между Северна и Южна Ирландия, нали така? Това означава, че ще трябва да се намерят някакви политически компромиси и практически такива, но е прекалено рано да се каже какво ще се случи. В крайна сметка, бихме искали да имаме добри отношения с Обединеното кралство, когато то напусне ЕС. Благодаря ви, господин председател, за предоставените отговори. Не зная дали някои членове на парламента биха искали да зададат допълнителен въпрос. Не. В такъв случай ви благодаря още веднъж за вашето гостуване. Успех в всички начинания. Okay, um, I think we can move on now. А, мисля, че можем да минем и към следващата точка. Става дума за представяне от страна на комисията на пакета за изпълнение. А, тук сте. Така че давам думата на комисията госп, госпожа Шриман, която ще ни представи този пакет. Благодаря много за възможността да ви представя пакета за изпълнение, който бе прият от комисията на 2 май 2017 година. Има три елемента. Първо, така нареченият информационен инструмент, така наречения СМИТ и портала. Може би да започнем с най-трудният инструмент. И защото не, не винаги е ясно какво сме искали да постигнем. Защото ни, Казва се много често, че комисията не предприема достатъчно мерки, за да премахне бариерите пред единния пазар. Дали има някакво, някакви проблеми за функционирането или има бариери или няма достатъчно информация, която е необходима на едните и на другите. Така че какво е СМИТ? СМИТ е един инструмент, който има за цел да предоставя информация в момента, в, който, в която тази необходи, информация е необходима, когато има някакво а, функциониране на пазара. Европейските асоциации на потребителите смятат, че наистина този инструмент ще бъде много важен за нашите потребители и за по-доброто функциониране на вътрешния на пазар. Трябва така положихме много усилия при изработването на този инструмент, за да не се създаде допълнително административно бреме за ам, предприятията. А, информация ще се иска и ще бъде предоставена само когато тази информация не може да се постигне по друг начин. Много е важно също така че е, комисията ще иска информация, с която предприятието само в момента разполага, а не е, да трябва да търси помощта на консултантска компания и нещо такова за придобиване на тази информация. Смит е инструмента за информация, но той ще се използва в рамките на сегашният механизъм. Няма да, се, да има нови изисквания спрямо е, фирмите. става дума за един по-голям, по-широко обхватен а, е, проблем. А, е, този инструмент ще трябва да бъде допълван от а, е, действия, извършени също така и с други инструменти. И И, иск... и целта беше да се прехвърлят някои правила от политиката на конкуренция към, към а, политиката за а, финализиране на ед, единния пазар. Всички Всяко решение на комисията за използване на СМИТ ще бъде предхождано от нотификация до държавата членка, която ще участва в споделянето на информацията, а ако има намерение на прилага, за прилагане на процедура за нарушаване, комисията ще стъпи на получената а, информация по линията на а, СМИТ, но ако тази е, информация е чувствителна, тя няма да бъде а, е, оповестена, така че предприятията не трябва да се тревожат, за, ако са а, принудени да предоставят чувствителна информация. Колкото до санкциите и глобите. Санкциите и глобите е, предвидени в е, СМИТ, всъщност са инструменти, които имат цел да насърчават е, предоставянето на информацията искане на информация по линията на СМИТ не означава, че има задължително някакво, някакво дисфункциониране или някакви неправомерни а, действия. Ако, ако искаме да наложим някаква санкция, трябва, това може да стане след три решения на коми, последователни на комисията. Първо за намерението, после за размера и най-накрая за оповестяване на започване на процедурата. Ние смятаме, че това ще става много рядко, но малкото пъти, в които се използва и се прилага тази процедура, тя ще бъде, е, нейните резултати ще бъдат много важни за е, развитието на единия пазар като цяло. Това е, що се отнася до СМИТ. Единният портал. Това е вторият елемент в е, пакета Е, и това, и това предложение всъщност се роди тук е, сред вас. Някои държави членки бяха призовали за създаване на една единна платформа или просто място, което да позволи на потребителите и предприятията да се възползват от постиженията на интернет. Като, например, ако искате да се установите в друга държава членка, да знаете какви е, правила и е, действия са необходими, за да, го, за да можете да го направите това ще бъде място, където ще можете да получите информация. Също така ще има информация за службите, които могат да ви предоставят някаква помощ, начина по който да използвате инструментите, които са на ваше разположение в друга държава членка. Е, целта е предприятията и потребителите да имат е, лесен достъп е, и недискриминационен достъп до информация и услуги с цел да упражняват своите права в рамките на е, единият е, пазар. Също така целта е да се попълнат е, информационните празноти относно трансграничните процедури, да се подобри качеството на информацията, е, достъпността на информацията и наистина да има пълна трансгранична достъпност. Това е всъщност една страница с търсачка, която а, препраща към а, европейски линкове, както и а, национални линкове и същевременно ще има и обратна, и обратна връзка, която да даде възможност да попълваме информационните е, празноти. Е, цел, цел, целта е държавите членки да предоставят широка информация по е, много голям брой проблеми и отрасли. Достъпа ще бъде наистина само единствено онлайн. онлайн. Няма да има дискриминация спрямо национални и ненационални потребители. И а, информацията ще се предоставя един път само и същевременно процедурите ще бъдат обяснени не само на езика на държавата членка, а и на всички други европейски езици. И Последният елемент от този пакет е солвит. Мисля, че всички знаете какво е солвит. Преди година ви представихме е, солвит и начина на функциониране на пол солвит. Е, по линията на Солвит е, са били разгледани над няколко стотици хиляди казуси и много проблеми са били решени. Все повече и повече индивидуални потребители е, използват солвит е, като е, използването от страна на фирмите не е чак толкова разпространено. Когато Публикувахме стратегията на единния пазар през есента 2015 година. Настояхме на това Солвит да бъде укрепена, за да може да се постигнат по-бързо и ефективно целите, свързани с установяването и завършването на единния пазар. Имаше предложени три стълба. Първо, по-добро качество на соловита, по-добра и по-качествена информация, която да се предоставя на фирмите, да предоставяме много повече информация за предприятията, както и да има информация за е, изпълнението и прилагането на европейското законодателство. Солвит, както казах, може наистина да, да помогне за прилагането правилата на единния пазар по места. Резултатността и успеха на плана на действие ще зависи и от прилагането на другите инструменти. Необходимо обаче да им да има достатъчно а, личен състав, който да работи с тази програма. Това е задължение на държавите членки. Мисля, че ще, ще спра до тук и много ви благодаря за това, че ни помогнахте в изработването на плана за действие и на другите инструменти. Сега давам думата на двамата докладчици. Госпожа Майдал е първата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, макар и да съм с гръб към вас. Благодаря ви за тази презентация ако искаме да имаме един добре функциониращ единен пазар за индивидуалните потребители и фирмите, трябва да откликнем на загрижеността на заинтересованите страни. С, фирмите, с които разговарях и по, и по времето на публичното разследване, бяха ми зададени много въпроси, свързани с, с СМИТ. За съжаление, трябва да ви напусна след 10 на минути, но моите сътрудници са тук и те ще ми предадат вашите отговори. Имам и други ангажименти днес след обед. Няма ли да бъде много скъпо за фирмите да предоставят информацията, която се изисква от тях по линията на СМИТ? И тук имам предвид предимно малките и средни предприятия. И второ, как те ще бъдат е, уве, е, сигурни, че информацията, която предоставят, няма да, да бъде използвана срещу тях. Аз знам, че комисията знае как да запази поверителността на информацията, но а, как може да се гарантира, че публичната информация по някакъв начин няма да попадне в ръцете на конкуренти или просто да изтече по някакъв начин. И трето, какви мерки е предприела комисията за решаването на тези проблеми. Сигурна съм, че а, европ, европейските с цел че европейските фирми са много важни за развитието на европейската економика, така че аз трябва, ние трябва да им продадеме по, по някакъв начин тази а, информа, тази, това предложение по най-задоволителния начин, за да могат наистина и те след това да предоставят съответната а, информация така, както е необходима. А, другия доклад, че госпожа Миция Няме, давам думата на, на госпожа Яконсари, която ще вземе думата вместо нея. Uh, Имаше някои промени в нейната програма и тя ме помоли да изчета коментарите й. Във връзка с предложението на комисия за регламент за установяване на единен дигитален портал, нейните виждания са неокончателни. По принцип, колежката привесва предложението на комисията – с цел представляване на висококачествена информация онлайн и предоставяне на услуги на граждани и на бизнеса. Живеем в цифров свят, където интернет и цифровите технологии променят начинът по който живеем, работим и правим бизнес и пътуваме. Логично е правителствата също да използват възможностите на цифровия свят, като дадат възможност и на гражданите да го направят. Инструмента, предлаган от комисията, е ключов елемент от плана за действие по отношение на електронното управление – По този начин държавите членки ще бъдат приканени да възприемат стратегии, които да цифровизират публичните услуги. Друг важен елемент. Много често хората и компаниите не познават приложимите в други държави правила или пък трудно разбират информацията и процедурите, които са им необходими за тяхното пътуване или работа. Има различни портали в момента, които дават възможност за контакт, осигуряват професионална помощ, но тези портали вместо да помагат на хората, много често ги объркват, защото хората не знаят къде се намира правилната информация. Много информация на много различни места – води до повече препятствия, отколкото до е, решения. Ние като депутати получаваме искане за информация от избирателните си райони и виждаме, че хората изпитват трудности, когато желаят да получат достъп до информация. Ако съществува единно звено за контакт, то това ще е от полза за гражданите. Затова Марлене се радва, че комисията се опитва да рационализира отделните портали, лица за контакт и така нататък. Радва се, че Европейската комисия възнамерява да даде на гражданите бизнеса и на новосъздадените компании единен инструмент, който да им позволи да намерят бързо и лесно информация, така че да вземат решения базирани на нея. Този механизъм не само ще спести време на хората, но ще им спести и разходи. Марлене споменава и следното. Този инструмент трябва да представлява да представи, извинете, ясна информация във връзка за всички процедури и формалности, които трябва да се извършат в съответната държава членка или в друга. По никакъв начин на този инструмент не трябва да се гледа като на заместващ сега действащите процедури и правила на национално равнище. Той няма за цел да намали нивото на защита в държавите членки. Марлене би искала да разбере как Европейската комисия взела решение за списъка за процедурата. Какво ще се изисква на национално равнище, за да се включи даден елемент в този списък? Принципа веднъж за винаги – може ли да се предостави допълнителна информация за него? Марлене би искала да научи малко повече за този принцип. Което означава, че ако документите се подадат в една държава, те могат да се използват повторно като удостоверителни документи в друга държава членка, без да трябва да се преминава през допълнителни проверки. Кой ще следи за това съответствие и кой ще отговаря за актуализацията на тези документи? И не на последно място, комисията ще създаде този инструмент, но кой ще гарантира, че данните се събират по сигурен начин – при спазване на принципа за неприкосновеност на личния живот. Марлен не очаква работата си с докладчиците в сянка по това предложение. Благодаря. Има ли други членове на парламента, които биха искали да зададат въпрос? Ако не, Нека да чуем отново комисията. Благодаря. Благодаря за въпросите. Започвам с първия. Цената. Колко ще струва това на МСП? Разбира се, че това няма да се случи без съответните разходи. Ние осъзнаваме, че не трябва да се налага непропорционално бреме на нашите компании МСП. Искането на информация ще трябва да бъде целенасочено. Ще се прави такова искане само към тези участници на пазара, за които се очаква да а, я предоставят. Няма да има стотици писма а, с искане за информация. Напротив. Тук ще се иска информация, която вече е налична, така че няма да се изискват допълнителни усилия, като например да се свържат фирмите с а, а, някой посредник. Ще има конкретни въпроси. Като това е още от самото начало ще сведе до минимум цената на отговора на фирмите на това запитване. На първо равнище в комисията ще трябва да се уверим, че е наложително да се поиска тази информация. Така че ще има механизъм за контрол, който да контролира дали това е пропорционално или не. Макропредприятията са освободени. МСП не могат да бъдат освободени, защото те много често са засегнати от недоброто функциониране на вътрешния пазар. Пример обществените поръчки. Дадено МСП не желая да предостави информация, за да не бъде включено в черен списък. Но в този случай обаче може да се изиска информацията от тях и така ние можем да засечем къде точно е проблема. След което ние ще може да уредим нещата с съответната държава членка в рамките на производство за нарушаване на европейското законодателство. На следващо място. Информацията няма да бъде публично оповестявана. Има професионална тайна, изисквания за бизнес тайна и те ще бъдат спазени. правото на конкуренцията се изисква подобна информация само когато това е необходимо, като поверителността на информацията винаги се запазва. Имаме дълъг опит в това отношение. Боравим вече с поверителна информация. Ако дадена компания заяви, че информацията, която предоставя е поверителна, тя ще се остане такава и няма да бъде разпространена. Защото в противен случай Европейската комисия залага на карта репутацията си. Но това си има и своите финансови последствия, така че ние много внимаваме в това отношение. Много сме мислили по въпроса. Получили сме се от опита си в много други области и сме се опитали да го прехвърлим тук, в този механизъм, защото осъзнаваме потенциалните проблеми, които могат да възникнат. На единния портал радвам се на подкрепата на госпожа Мици Чудесно е, че госпожа Мици приветства предложението ни. Единният дигитален портал е един от инструментите, но той е необходим, за да може да се превърне в началната точка на всеки един. Така всеки ще може да навлезе във възможностите на вътрешния пазар. Защото към момента информацията е на лице, но хората не могат да достигнат до нея. И ние желаем да улесним достъпа до информацията, да улесним трансграничните процедури, за да може вътрешния пазар да даде резултат и за да може ползите от вътрешния пазар да станат реални за гражданите и за бизнеса. Възнамеряваме максимално да упростим нещата. В цифровия свят се опитваме да насърчим електронното правителство и това въжи за всички държави членки. Много често, въвеждайки този портал, ние даваме един начален тласък за последващите действия от страна на националните правителства. И те продължават напред цифровизират процедурите си и преминават към електронно управление. Така че е, механизмът е от полза за всички. И за държавите членки, при трансграничните им отношения. Определено по този начин ще модернизираме работата на администрацията. Принципът веднъж за винаги има същата цел. Глупаво би било да въведете данните си и информацията за документите си неколкократно. Да, може да има някои технически затруднения. Винаги възникват такива. Някога дори човек да трябва да се промени за добро, това означава да се промени. Но се надяваме, че чрез този принцип и този проект ще убедим тези, които се колебаят. Ние не сме тук да спасяваме администрацията, да спасим компаниите, гражданите. Това е основната ни цел. Надявам се, че отговорих на въпросите ви. Ако не, така или иначе, ние винаги сме на разположение, винаги сме готови да ви предоставим информация, да предоставим допълнителни разяснения, ако се нуждаете от такива. Благодаря. Благодаря, госпожо Шуиман. Не виждам някой друг да иска да зададе въпрос. Благодаря ви за това, че дойдохте днес сред нас, за да ни предоставите обяснения по пакета. Сега преминаваме нататък. Следващата точка от дневния ред, ако докладчикът е тук. Ah, uh, Колкото разбирам, ще трябва да изчакаме малко преди госпожа Вайден Холцер господин Веденхолцер да дойде. Нека да направим кратка пауза и да се видим отново в 4.45. Okay, uh, I think we can um, start again. Um... И така, нека да започнем отново или да продължим по-скоро с последната точка от дневния ред. Става дума за проекто предложението относно план за действие за услугите. Госпожа Фюкфолер. Господин Вайденхолцер в последната минута е възпрепятстван да дойде тук. Нещо му се случи и ме помоли да го замествам. Правя го с удоволствие. Аз просто ще изчета неговия текст, който той ми предостави. Става дума за проект за становище за ЕКОН, Комисията по економически въпроси и план за действие за финансови услуги на Дребно. Благодаря на комисията за нейното предложение по отношение на плана за действие за финансови услуги на Дребно. Представеният от комисията план за действие отразява много от точките, които от парламента в неговия доклад във връзка с Зелената книга бяха предложени и по това становище Имко също даде своето становище тогава. За пример за това са прозрачността при таксите, е, при трансгранични сделки, а също така и по отношение на електронния подпис. Обаче плана за действие отчасти е неясен и се ограничава върху едно малко по-подробно наблюдение на пазара. Тук като парламент ние можем да навлезем в детал. Така, например, при трансгранични сделки аз поставям изискване е, евентуалните такси на е, доставчика на финансови услуги и на банката в съответната страна да бъдат точно посочени, за да може потребителят да вземе информирано решение. Също така трябва да се посочи референтен обменен курс, за да може да се направи истински истинска съпоставка за това доколко са благоприятни и изгодни наистина различните оферти в тази връзка. Електронният подпис може да служи за сигурни транзакции, упростени транзакции, обаче само ако самата система е сигурна и се изключва кражбата на а, идентичност, на самоличност по електронен път. Освен това, електронният подпис не трябва да води до там потребителите, които не могат или не желаят да ползват тази система, да бъдат дискриминирани и поставени в по-неблагоприятно положение. Формалният проект на становището беше е, съвсем кратък и до 29 юни ще се допълни с изменения и ще бъде прецизиран и след това по него ще се гласува в комисията след лятната почивка. Приветствам работата на докладчиците в Сянка и се надявам с нашето становище да подпомогнем потребителите. Благодаря. Thank you very much, um, Evelyn. Благодаря много, Евлин за това, че поехте ролята на господин Вайзенхолер. Някой друг? Господин Пошпешил, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Говоря от името на НП. Ние наистина много внимателно се запознахме с материала, който ни предостави господин Вайден Холцер и приветстваме дебата за възможна хармонизация на нормативни актове, които дават възможност за облегчаване на предоставянето на финансови услуги на дребно. Нашата позиция е следната. Първо, желаем финансовите услуги да бъдат анализирани във всяко от държавите членки и да се установи дали националните законодателства създават проблеми в тази връзка. Ако да, тогава вече ще трябва да видим как вторичното право може да предложи решения на тези проблеми. Ако изобщо, разбира се, съществуват някакви проблеми. Ако не, можем да продължим да действаме на европейско равнище. Ние сме против на европейско равнище да се приемат нови нормативни актове, които могат да окажат въздействие върху националното законодателство. Тоест, първо на национално равнище трябва да се направи анализ дали има някакви наредности и проблеми и едва тогава да бъде последвано това от европейски нормативни актове. Ние бихме искали били eh, правните разпоредби и езици да бъдат е, взети предвид, също така и културните особености. Не желаем всичко това да се неутрализира от нов регламент или друг европейски нормативен акт. Нашето отношение е положително, обаче първо трябва да се проучи дали наистина съществува потребност от е, ново европейско законодателство. Ние бихме искали да се спазва принципа на субсидиарност и принципа на пропорционалност. Имам някои конкретни коментари по текста. За съжаление докладчикът не присъства и може би Няма смисъл да навлизам силно в детайли. Радваме се на едно бъдещо обсъждане заедно с господин Вайденхолцер, за да изясним неясните моменти. Аз мисля, че няма да имаме по принцип големи проблеми с текста, може би само малки разлики във формулировката. В точка трета става дума за платежни сделки, неутрална ставка, която може да се установи от лица, които не участват е, на пазара, кои са тези лица. Тук бихме искали да получим малко по- подробна информация. Искаме също така и административна уредба от страна на държавите членки. След това точка 5. В нея става дума за възможности за сертификация. В миналото ние многократно сме били против въвеждането на задължителна сертификация. Искаме да знаем какво е мнението на докладчика и след това точка 5, дали той е, има намерение да въведе такава задължителна сертификация. Точка 6, електронен подпис. В днешно време електронния подпис трябва да е, се ползва от нашата подкрепа, обаче трябва да се има предвид и възможността, риска от е, кражба на самоличност, поради което трябва да се гарантира достатъчна защита на електронния подпис. Това са неща, които бихме обсъдили с господин Вайден Холцер и мисля, че бихме могли да работим в подобна посока. Благодаря. Thank you uh, very much, Mr. Благодаря, господин Попишил. Просто малко се забавих заради превода. Виждам, че ви искате да кажете нещо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. От името на АЛДЕ искам да направя няколко коментара. Но първо искам да ви поздравя а, с вашия първи работен ден като председател. Надявам се, че не всичките ви работни дни ще са толкова дълги. Бих искал да благодаря на докладчика за това, че създава една добра база за дискусия. Получихме а, подробни обяснения. Публиката пита има ли проблеми в областта на финансовите услуги. Да, ние смятаме, че има много проблеми. Има много, страшно много европейци на 90%, които не са купили никакъв финансова услуга в друга държава членки. Само един на всеки 20 европеец има някаква кредитна карта или сметка в друга държава членка. Още по-малко е броя на застраховките, направени в чужбина. Така че наистина тук пазара не е достатъчно разгъртен. Ако Защото някои дори си смятат, че да имате сметка в друга държава членка ви превръща практически в а, а, престъпник. Почти, почти до там сме. Така че наистина има огромна нужда нещо да бъде направено в този смисъл Приветстваме плана за действие на комисията. Първо трябва да има да се сложи край на териториалните ограничения. Смятаме, че това наистина трябва да се постигне колкото се може по-скоро, т.е. да има някакъв резултат от между институт коалиционните а, преговори. Сега въпроса с таксите. Аз а, а, тук, понеже нали, работя в Европейския парламент а, и честичко пращам пари от Белгийска банка в Шведска банка и обратно и така. И никога не знам какви такси плащам. Да, аз мога да си го позволя, разбира се, но не всеки може области, но понякога ме питат «Е, искате ли да направите еди квоси и приемате ли да заплатите еди класа такса. И аз е, пиша да, ама обикновено въобще не знаем за какво става дума. Така че това трябва първо на национално равнище, после на европейско да се, да се постигне промени в самите продукти и услуги. Вярно, че има някакъв напредък по силата на директивата за плащанията, подкрепяне на новаторството, иновациите. Но, за съжаление, електронната идентификация и електронния подпис остават до сега все още са в рамките на национално ползване. Така че очаквам да продължим дебата с другите колеги от политическите групи и нашите изменения ще бъдат смисъл на тези съображения. Благодаря, не виждам други. Евлин. А, не, комисията. Сега давам думата на господин Джейкъб от комисията. Благодаря, ще бъда много кратък, защото така виждам, че има подкрепа за плана за действие ние ще на, след приключване на предварителната работа ще започнем проучване как да не се намалят а, разходите за трансграничните операции и да видим има ли някакви възможности с а, обменния курс и така нататък. Знам, знаеме, че има много ограничена търговия на финансови услуги през граница, защото има така различни култури в тази област. Има и различни правила за защита на потребителите, така че ние ще наблегнем на това, че а, закрилата на потребителите ще бъде на много високо равнище и дума, и дума не става за а, снижаване на стандартите тук. Да, относно електронната самоличност и други. Ако смятате, че трябва да имаме повече амбиции, очакваме вашите предложения. Като цяло предвиждаме две години за този план на действие. Естествено, че няма да а, постигнем изцяло успех, че няма да постигнем единен пазар на финансовите услуги за две години, но това ще бъде все пак крачка напред. И сега Евлин Герхард. Yeah, Наистина господин Байден Холцер много съжалява, че не може да присъства и който го познава, знае колко сериозно се отнася към своята работа. Наистина в този случай той по основателни причини не може да присъства. Това, което е особено важно за нашата комисия е защитата на потребителите. Знаем, че економическата комисия се занимава с всякакви детайли, свързани с економиката, с паричните сделки и така нататък. И те имат добра експертиза там. Обаче винаги сме установявали в нашата работа, че там аспектът защита на потребителите не намира такова голямо внимание. И това е всъщност за задачата на нашата комисия. Именно представителят на АЛДЕ изрази нещата много точно. Много често, когато се извършва транзакции, ние не знаем какви са обменните курсове. Разбира се, навсякъде в Европейския съюз, ако имахме еврото, би било лесно, но това не е така. Ако един човек веднъж в рамките на две или три години няма толкова средства да направи да почивка в чужбина и трябва да наеме кола под найем и трябва да заплати авансово, трябва да знае какво точно ще му струва това и дали моята банка ще изиска таксата или ще ги изиска другата банка, си казва потребителят, за да може да прецени дали да закупи услугата при тези условия или не. Така че е, по този начин ние даваме свобода на потребителя да решава. Смятам, че това са въпроси, които трябва да се разглеждат много сериозно от нас. На поставените въпроси няма да отговоря, защото аз не мога да отговарям от името на колегата. Неговият сътрудник е тук, отбелязал е всички въпроси и съм сигурен, че в рамките на дискусия между докладчиците и докладчиците в Сянка, всички тези въпроси ще намерят отговор. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много, Евлин. Смятам, че с това можем да приключим тази точка. А, благодаря, че ми, ми напомняте. Срока за внасяне на изменения е 29 юни. Приканвам ви да внесете изменения. И с това ще приключим днешното заседание. Благодаря на преводачите. Благодаря им за работата. Благодаря на секретарията. И ще продължиме с заседание на координаторите след половин час. Благодаря на всички.